So I think we are... Скъпи колеги, мисля, че можем да започнем нашата работа. И така ще премина на родния си език. И така започва поредното заседание на Комисията по селско стопанство. Отново тя се провежда по дистанционен път и пристъпваме непрестан, незабавно към приемането на дневния ред. Ако нямате възражения, дневния ред се приема. Днешното заседание, както винаги, се излъчва в интернет. И още веднъж успяхме да ви предоставим още един език. Днес разполагаме с френски, немски, английски, италиански, испански, полски, румънски и български. Тоест, разполагаме с 8 езика и още веднъж ще помоля изказващите се да не четете, защото това е доста по-трудно за превод за преводачите, отколкото когато се изказвате свободно. И така стигаме до трета точка от дневния ред, именно изменение на регламент 1305 от 2013 година по отношение на развитието на селските региони и ще чуем предложението на Европейската комисия за това как предвид разпространението на COVID-19 се налагат предвиждан предприемането на специфични мерки, които могат да бъдат предоставени от държавите членки, за да подкрепят селскотопанските си производители. Комисарят ни съобщи в краят на месец април, че възнамерява да излезе с това предложение и че ще се опита възможно най-бързо да ни представи конкретното си предложение като най-важното е, че се предвижда 1% от бюджета за развитие на селските региони да може да се задели за спешна помощ, което означава 1% от всички, от всички програми за развитието на селските райони като това ще бъде изварена помощ, която може да бъде отпусната от страна на държавите членки, като максималното, като таванът за плащане е 5000 евро за стопанство и до 50 000 евро за преработващите дружества, които също могат да се възползват от тази мярка. Също така, Европейската комисия предвижда тези извънредни мерки по отношение на COVID-12 в областта на селското стопанство да бъде 31 декември 2020 година. И сега приветствам с сърдечно за добре дошъл заместник генералния директор на ГД Агри Михаил Домитро, който ще се свържи с нас с видеоконференция и който ще ни представи предложението за изменение на регламент от името на Европейската комисия, след което ще чуем координаторите, след което още 12 колеги ще имат възможността да се изкажат в рамките на една минута, за да изказат своето становище или да зададат своите въпроси. Господин Домитро, имате думата. Can you hear me? Виждаме ви и ви чуваме. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми евродепутати. Вече а, три месеца изминаха от а, появата на пандемията COVID. Постепенно нещата се поставят под контрол в Европа. Има насърчителни резултати. Сега трябва да се справяме с економическите последици. Знаете, че селското стопанство беше сериозно засегнато. Комисията прие поредица от пакети за намеса за справяне с здравната економическа криза. Позволете ми накратко да се спра на някои от най-важните елементи – за фермерите и за селското стопанство. Имаше две, две изменения, внесени в общия регламент, където беше заложена повече гъвкавост в съществуващите програми. Знаете, че економиката, селското стопанство, економиката в селата е много важна и има отношение към капитала, не винаги с инвестиции. От 75 на 80% беше увеличена помощта. Има също повече гъвкавост при извършването на проверки на място, експост контроли и прочие. Има сега, че са в сила мерки за социално дистанциране. Предвижда се осигуряване на помощ до 100 хиляди за фермер и 800 хиляди за предприятие, преработващо предприятие. Предприемат се мерки за справяне с здравната и економическа криза. Смели действия са необходими. Има предложения, които бяха направени от някои от вас, от държавите членки, от заинтересованите страни. И за това комисията предложи още един пакет в рамките на ОСП за създаване на нови временни мерки за подкрепа, които да бъдат включени в програмите за развитие на селските райони в държавите членки. Това се отнася до фермерите, до предприятията, които се занимават с преработка. Става дума за онези субекти, които са най-силно засегнати от кризата с COVID. Предлага се еднократно подпомагане като нова форма за подпомагане. Тази мерка трябва да бъде ограничена във времето. Съгласно предложението, ще бъдат отпускани такива еднократни помощи за подбрани бенефициенти. Необходимо е това да стане бързо, за да се преодолее кризата. Трябва да се мобилизират бързо средства от държавите членки, за да може да се окаже бърза помощ на селските стопани, на преработващите предприятия. В края на годината ще изтече също и гъвкавостта, свързана с държавните помощи. Ние предлагаме помощ, която да ни надхвърля 5000 за фермер и 50 000 за предприятие, което се занимава с преработка, предлагане на пазара или развитие на съскосопански продукти. Това ще зависи и от наличните средства в бюджета в настоящия програмен период. Знаете, че сега се намираме в последния етап на прилагането на програмите за периода 2014-2020. Тази допълнителна помощ е в допълнение към деминимис за селскостопанския сектор. Новата мярка е предназначена да осигури голяма гъвкавост на държавите членки, на регионите за предлагане на целева помощ само някои категории бенефициенти или сектори ще получат подпомагане, унези от тях, които са най-силно засегнати от кризата. Това ще се определи на място, без да се проявява никаква форма на дискриминация. Държавите членки и регионите трябва да се консултират с Комитета по мониторинг при въвеждането на програмите. Комисията ще следи дали се спазват измененията, свързани с програмата за развитие на селските райони. Може да има диференциране по бенефициенти и сектори, в зависимост от това колко са засегнати от кризата. Онези, които получават помощ, не трябва да оправдават използването на средствата, тъй като не се очаква те да представят фактури за използваните отпуснати еднократни помощи. Те трябва да покрият с тези средства на същните си финансови потребности. в зависимост от това колко са засегнати от започването на кризата с COVID от февруари нататък. Сумите, които трябва да се отпуснат, са до 1% по всяка програма за развитие на селските райони. Разбира се, подпомагането ще бъде по-високо, тъй като ще има и национално съфинансиране. Това не трябва да засяга други мерки, свързани с програмата за развитие на селските райони също трябва да допринася за дългосрочното възстановяване след настоящата криза. Необходимо е да имаме достатъчно ресурси за мобилизиране на инвестициите, за да се стимулира економиката в възобновяемите енергии, зелен растеж и прочие. Съгласно разчетите и на базата на информация от държавите членки, повечето от тях могат да се възползват от този 1% по-високият процент обаче няма да гарантира равнопоставеност между държавите членки и регионите, тъй като някои от държавите и регионите няма да разполагат с повече средства от тези, за да могат да харчат за тази цел, което може да създаде проблеми между държавите членки и регионите. Държавите членки и регионите трябва да включат тези мерки в програмите си за развитие на селските райони, да ги нотифицират Комисията много бързо ще разгледа тези изменения в програмите. Тези изменения ще бъдат прияти бързо. Търси се ефикасен отговор от страна на комисията, защото се изисква използването на изключителни инструменти от някои от държавите членки и заинтересованите страни. Но това не е типа помощ, който се осигурява от програмите за развитие на селското региони, но ние отчитаме елементът извънредност в случая. Ние искаме помощта да достигне до бенефициентите максимално бързо. Ние трябва да осигурим ликвидност на бенефициентите сега. Затова са законодателите трябва бързо да обсъдят и да вземат решение по предложението, ако искаме да има действително полза от а, а, тази помощ. Трябва да покажем, че Европейския съюз подпомага своите фермери в тези тушки, тежки времена. Комисията вече подготви документ с въпроси и отговори. Можем да ви го представим след днешната ни дискусия. Това може би ще отговори на някои допълнителни въпроси, които бихте имали. Но сега съм готов да изслушам вашите въпроси, вашите коментари и ще отговоря, ако ми бъде дадена тази възможност. Благодаря ви много. Много ви благодаря, господин Димутро, за това, че ни представихте предложението за изменение на регламента. И така пристъпваме към изказванията на координаторите и най-напред давам думата на Херберт Дорфман. Бих искал да ви, така да ви помоля да се изкажете и дали сте съгласни с ускорената процедура, т.е по а, член 183. Това също ни вълнува. Господин Дофман, имате думата. Благодаря ви. Това предложение на Европейската комисия не ме изпълва с ентусиазъм. То се вписва в цяла поредица от предложения, които бяха направени през последните няколко седмици, в което се дава повече гъвкавост, след което се казва, че тази гъвкавост е нужна за да се помогне по време на епидемията от COVID-19, което е абсурдно, защото в някои региони поради мерките, които бяха предприяти през последните пет години, вече нямат никакви средства по, било то в, по програмите за селските региони, било то в, в секторните подкрепи за виното, например. Други държави членки пък, например, не са разходвали нужни средствата, които им бяха заделени, които не са направили инвести... инвестициите и сега те могат да използват тези средства за мерки за борба с последиците от COVID-19. Така че, струва ми се, че това цялото предложение не отговаря изобщо посветил на замисъла и на духа на ОСП. Но тъй като това предложение е направено, не бива да го а, блокираме. Трябва да се замислим дали 1% в случая е най-подходящата сума. Може да се достигне до смехотворни положения в някои региони, където очевидно има нужда от а, доста по-голяма подкрепа. Съгласен съм с идеята, че трябва тази мярка да се ограничи до края на 2020 година. Никой не си помисля, че може да се прехвърли за, 2000 за до година. И смятам също така, че е напълно уместно да се използва случай от крайната процедура, както предложи и председателя. Благодаря ви. Павло Декастро има думата. Grazie, Presidente. Eh, grazie alla Commissione e al Благодаря, благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Димитро от Европейската комисия. Хранително-вкусовата промишленост преживява тежки времена. Трябва да се намесиме спешно. От името социалистите и демократите бих искал да поискам повече гъвкаво. Смятам, че не трябва <laughs> да а, се придържаме към този 1%, трябва да вдигнем тавана поне до 2%, до 2% от програмите за развитие на селските райони. но мярката наистина трябва да бъде предоставяне на ликвидност на производителите и земеделците. За това наистина ускорената процедура е подходяща, но не по-малко 2%, ако обичате. Благодаря ви, Урики Мюлер има думата. Много ви благодаря, господин председател. И ние от Реню приветстваме това предложение за изменение на аргумент на Европейската комисия. Очевидно е, че целта е да се предостави нужната подкрепа за нашите е, селски стопани. Очевидно, че е доста трудно да се ем, работи с тази мярка. Не става въпрос за нови средства, а за средства, които вече са заделени. 650 милиона всъщност представлява размерът на тази подкрепа, която не е особено голяма в контекста на тежките последици от епидемията. И подобно на преждеговорящия си и аз Смятам, че 1% от бюджета на програмите за развитие за райони е прекалено малко и ние предпочитаме 2%. Съгласни сме с ускорената процедура, но в нашата група все пак си задаваме още известни въпроси за средствата по фонда за развитие на региони, до каква степен те са разходвани в държавите членки. Колегите по-късно ще ви по-конкретни въпроси, но като цяло нашата група е, е готова да подкрепи това предложение до момента, в който то се вписва в е, таваните заложени в е, МФР. Комисията трябваше да представи това приложение преди два месеца и трябваше да се одобри по най-бърз начин, съгласно правилника ни. Сега е твърде късно. Средствата ще могат да бъдат платени след като приключи процедурата, някъде през есента или зимата. Фермерите, фермерите имат финансови проблеми. Има и друг сериозен проблем. А поради лоша връзка не може да се осигури превод. However, farmers will receive all the less next year when billing uh, surcharge uh, on subsidized. the main problem is that uh, the Commission has not given any extra money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 Thank you very much. Um, als nächster... Благодаря ви. Колегата Вайц замества днес колегата Хойслинг. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Ще премина на английски. Uh... Най-напред, нашата група е готова да подкрепи фермерите, използвайки бързата процедура. Нека да поговорим по процедурата по-подробно на по-късен етап но имаме желанието това да стане. Може би, господин Дофман, втория стълб не е най-добрият източник на тези средства. Защото се използва за проекти за екологични схеми. Сега могат да се прехвърлят тези средства за борба с COVID. И ние се съмняваме, че това е най-добрият подход. Искам да попитам генералния директор Димитро, защо комисията не предлага да се използва кризисният резерв. Кризисният резерв е точно за подобни случаи. Трябва да се използва в моменти на криза. Този кризисен резерв ще вземе средствата от първият стълб който се финансира на 100% от Европейския съюз, т.е. не трябва да се заделят средства от държавите членки. Някои страни нямат проблеми с съфинансирането, но други имат такива проблеми и това ще се отрази на използването на средствата по втория стълб. И някои от тях ще имат по-малко възможности за справяне с тази схема. Конкретен Въпрос беше този. За малките и средни предприятия вече получават подпомагане по други линии. И в заключение бих искал да се приложи член 52 или не 2 е от бързата процедура – Можем да внесем някои изменения, за да се подобри приложението на комисията. Разбира се, ние всички сме за това да се подпомогнат е, фермерите и бихме могли за това да предложим някои изменения, които да подобрят е, предложението. Благодаря ви. Държа обаче да ви припомня, че това е възможно и съгласно член 163 ще, осведомим, ще информирам и колегата Вайц. Тази, този въпрос за с финансиране го разрушихме вече през април и че по втория стълб също може да се стигне до 100% съфинансиране от страна на Европейския съюз. Това вече го е, разяснихме. Колегата Кучмюк има думата. Yeah. Dziękuję bardzo, panie, panie przewodniczący. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми депутати, господин генерален директор, от а, моята политическа група ние сме за това да се предложи тази извънредна мярка. Трябва да направим всичко възможно, за да могат селските стопани да получат а, нужните средства най-бързо Искам да благодаря за внесеното предложение за прилагането на бързата процедура. Изглежда не е чак толкова сложно да се поиска подобно нещо. Бих искал също да кажа, това не опира само до селските стопани, това засяга и всички услуги в селските райони, например в сферата на туризма, които доста пострадаха от настоящата криза. Трябва да, се, да могат да се възползват от тази помощ. Средствата трябва да се насочат към нуждаещите се. Това е предложението на господин Де Кастро да се увеличи до 2% помощта. Ние сме за подобно увеличение. Ние осъзнаваме, че има огромна нужда Има неща по втория стълб, които няма да се реализират. За това средствата могат да се използват от този стълб. Има някои случаи е отказ от е, проекти, което означава, че ще има и повече средства. Аз съм за това да се увеличи помощта до 2%. На срока 31 декември мисля, че ще се забавят нещата четвъртото тримесечие. Може би тази дата е твърде ограничителна. Това е което искам да кажа като предупреждение. Мога да ги ви. Последен от координаторите думата имат колегата Фланеган. Hello. Здравейте. Да, виждаме ви, ви чуваме. Благодаря ви много за това, че провеждате това заседание в трудната среда, в която се намираме. Комисията Агри трябва да покаже, че може да направи нещо за фермерите, за селските стопани в тези тежки времена. Ние не разполагаме с достатъчно средства да се направи нещо повече. Беше казано нещо важно от депутата Дорфман, че ако не се използват средствата, които са ви предоставили, сега изглежда ще получите нещо като поощрение. В Ирландия, доколкото знае, много малко а, средства са останали. Мисля, че е срамно. Трябва да се осигурят повече средства, но такива няма. Ние включихме 1% помощ. Не може да се увеличат парите а, просто така с магическа пречица. Жалко е, но това е реалността. От гледна точка на Ирландия и от гледна точка на управляващите страната, зная, че някои хора не са доволни от което получаваме, като се има предвид колко внасяме, но все пак такива са реалностите. Сега искам да дам възможност за отговор на господин Димитро. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които се изказаха. Първо искам да ви благодаря на всички за това, че подкрепяте е, инициативата на комисията за въвеждане на ускорена процедура. Трябва наистина да работим ефективно и да предоставим ликвидност на нашите земеделци и нашите МПС. За това трябва да действаме бързо. Сега ще се върна на някои от коментарите и ще откликна и на критиките, които отправихте. Та, някои от тях са много уместни, но при всички случаи не трябва да забравяме, че става дума за временна и ограничена във времето мярка. Знам, че някои държави членки са постигнали много цели, е, приложили са е, плановете си, изпълнили са целите си и разполагат с много малко средства. Но Разбира се, нещата няма да бъдат много може би равноправни, но според нашата информация всички държави членки биха могли да мобилизират до 1%. Важно е да няма бюрократични мерки, за да могат е, средствата да стигнат до бенефициентите колкото се може по-бързо. Затова мярката трябва да бъде проста и е, начина на прилагане да бъде прост. Сега, беше запитано защо не мобилизираме кризисния резерв. В е, вашата комисия нещата бяха обсъждани. Миналата седмица министрите също обсъдиха въпроса и подобна е, мярка не получи подкрепата на повечето държави членки. те там има около 470 милиона. А ако ние приложим мерката така, както ние е, предлагаме, може да се мобилизират двойно повече средства. И, и е, това може да да доведе, имам предвид мобилизирането на кризисния резерв, до намаляване на преките плащания. А ние тук в момента обсъждаме една временна и изваредна е, мярка, която се прилага в изключителни изваредни обстоятелства с строго определен ограничен срок – Та, така че смятаме, че тя е най-уместна и разчитаме на вас да обсъдиме тази мерка и да подкрепите нашето предложение. Благодаря ви. Благодаря. А сега още един кръг от въпроси и отговори, господин Сойдов. Благодаря, господин председател. Упс. Упс, упс, обсъждаме една мерка, предложена от комисията, но тя е много ограничена. Необход, необ, Необходими са ни допълнителни средства, допълнителни мерки. Разбира се, много е уместно да въведеме мерката, е, която изисква промяната в е, регламент 1305. Но е, трябват много повече средства. Средствата трябва да бъдат много повече от 1%. Е, всъщност на практика необходими са средства от порядъка на 4%. Така че комисията трябва да знае, че под 2% просто средствата са недостатъчни. Е, ние трябва да бъдем на висотата на нуждите и на очакванията на нашите земеделци. А, Вили. Благодаря ви, колегата Алиева. Вели има думата госпожа Вели. Алиева Вели. мерки, предложен от комисията в отговор на настоящата криза. Европейския съюз трябва да продължи да подпомага фермерите си, като различните етапи от кризата изискват и различни отговори, различни решения, различни мерки. Бих искала да се присъединя към всички колеги, които изказаха мнение в подкрепа на увеличение на бюджета поне до 2%, тъй като това ще даде възможност да бъдат обхванати повече от засегнатите сектори и все пак помощта, която ще бъде предоставена на фермерите, да не бъде нищожно малка. Благодаря ви. Äh, Благодаря ви, колегата. Думата има колегата Сандо. Уи, bonjour, monsieur. Добър ден, господин председател. Не знам дали точно на мен дадахте думата и ако не е на мен, може, моля, кажете ми. Сега, що се отнася до това предложение, много съм... Не ми се вижда много уместна, защото боя се, че ще има дискриминация между е, селските стопани. На практика тези, които имат един стабилен, голям а, втори стълб, ще бъдат а, ще получат награда. Същото свъжи и за онези, които не са разходвали средствата. аз не, не, не, не смятам, че при подобни мерки можем да действаме без строго определени критерии на допустимост. Да, разбира се, трябва да подпомогнем нашите селски стопани, но ще искаме от комисията да предложи допълнителни мерки, които да са по-гъвкави и да имат друго бюджетно отражение. Става дума за бюджет 2021. Госпожа Агилера има думата. Buenas tardes. Добър ден, господин председател. Към казаното от госпожа Сандер, мисля, че нито комисията, нито комисара по селското стопанство реагират адекватно на тази криза. Мерката не е уместна. Така че госпожа Сандер е права, необходими са допълнителни мерки. А, казахте, че е, използването на кризисните резерв не е достатъчно. Но разбира се, необходима е помощ и трябва да има помощ. И в момента това е единствената мярка, която се предлага. Но, тази, но средствата за тази мерка трябва да бъдат увеличени до 4%. По-малко от 2% е просто немислимо. Разбира се, че подкрепяме ускорената процедура но искаме средствата да бъдат най-малко в размер 2%. И не просто е, е недостатъчно и смешно. И Същевременно мисля, че трябва да имаме предвид и срока. Много трудно ще бъде да се спази срок до 31 декември. Господин Толер.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 Скъпи колеги, в предложението на комисията има и положителни и отрицателни аспекти. Ще се спра на положителните. Нашите селски стопани наистина имат нужда от допълнителни мерки, т.е. мярка, която да им отпусне бързо сума е, е абсолютно уместно. Разбира се, обаче процента трябва да бъде 2. В крайна сметка днес е 20 май. Струва ми се, че срок, крайен срок 31 декември е прекалено кратък. Няма да можем да го направим. Също така, не, нека не забравяме, че някои държави членки не разполагат а, със средства. И нека да предвидиме и дерогация това да бъде изключителна мерка, но ние наистина трябва да помогнем на селските стопани. Сега, отрицателният аспект. Не става дума за свежи пари, ами се взимат пари от ОСП, от развитието на селските райони, пари на държавите членки. Да, ще подкрепа ускорената процедура, но много ви моля, не забравяйте да разгледате тези предложения. Госпожа Агилар. Президенте, muchas gracias. Buenas... Благодаря, господин председател. Съгласна съм с ускорената процедура и както казаха преждеговорящите. Тук не, тук не става до, дума за свежи нови пари, а става дума за преразпределение в рамките на е, първия стълб, така че тези, които много страни са си написали домашните, т.е. нямат вече средства. И това ще доведе до изкривяване на конкуренцията. Едни държави ще бъдат наградени, други ще бъдат наказани. И това не може да бъде е, допустимо. Затова смятам, че както предложиха колегите, комисията трябва да излезе с ново предложение и с много по-висок таван, за да не бъдат наказани някои държави членки. Така че аз настоявам процента да бъде увеличен. Благодаря ви много. Als nächstes der Kollege Giarusso. Благодаря ви, колегата Giarusso. Commissione Presidente, è corretto destinare i fondi dei programmi per lo sviluppo rurale agli Stati membri? Действително, средствата от политиката за развитие на селските райони трябва да се използват за подкрепа на състопанските производители на МСП в най-тежко засегнатите региони. И фонда за развитие на селските райони е възможен инструмент, но трябва държавите членки да го използват чрез инструменти и които да са лесно достъпни за нуждаещите се производители Европейската комисия трябва също така да гарантира, че мобите се разглеждат въз основа на ясни обективни критерии, за да се избегне всякакъв вид привилегироване и корупция. Трябва да се гарантира пълна прозрачност и смятам също така, че трябва да предвидим минимум 2% от бюджета, а не 1%. Кризата е много сериозна, имаме нужда от повече средства, но с повече ефикасност и прозрачност мисля, че ще постигнем успеха. Благодаря ви. Колегата Русен има думата. Е, thank you very much, uh, Chair. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на заместник генералния директор за това, че ни представи предложението. Действително би било добре да получим обзор в писмен вид разбивка на средствата, на които, които са на разположение за всяка държава членка. Също така повтарям отново искането си за допълнителна подкрепа, е, в частност за сектора на зърнопроизводството. Въпросът ми е също така и, и за производството на телешко месо. Възнамерява ли Европейската комисия да даде възможност за подкрепа за частно складиране на телешко месо? Надявам се, че има напредък в това отношение. В заключение бих искала да споделя с вас някои от безпокойствата си. Днес говорим за максимална помощ в размен на 5000 евро за стопаните. Едновременно с това обаче се предвижда някои от обработваните площи да се извадят от сидбоборода за да се използват за засаждане на култури. Трябва преди всичко да се опитаме да гарантираме стабилност и да дадем възможност на всички изтопани да си стъпят отново на краката. Призовавам Ръстата комисия да вземе предвид този факт. Имаме нужда от значително е, промяна на плана, който ни предлага днес Европейската комисия. Трябва да се погрешим за конкурентоспособността и оцеляването на производство на селско-стопански продукти в Европейския съюз. Благодаря ви, колегата Адемов. Колег Адемов. Благодаря, господин председател. Надяваме се, че се чуваме. Приветствам предложението по тази мярка и в същото време искам да обърна внимание, че ограничаването на подкрепата до 1% може да се окаже рисково и крайно недостатъчно. За да имат смисъл от тази мярка и фермерите да усетят като реална помощ в тези трудни времена, е необходимо повече гъвкавост затова считам, че бюджетът по мярката трябва да се увеличи поне до 2%. В същото време подкрепям и тези колеги, които изразиха необходимостта от допълнителни действия по регламента, за да се гарантира, че прилагането на мярката ще се базира на обективни критерии. Европейските фермери имат нужда от подкрепа сега, затова подкрепям и становището правилата да влязат в сила възможно най-скоро. Благодаря ви. Äh, благодаря ви. Думата има колегата Лавачек. Лавачек. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на господин Димутро за презентацията му. Бих искал също така да благодаря на комисията за положените усилия. Мисля, че повечето от нас си дават сметка в какъв контекст на финансови ограничения правите предложението си. За това много ви благодаря. Подобно на колегите, и аз смятам, че с някои малки промени предложението ще стане още по-добро. Първото е свързано с крайният срок, мисля, че би било по-реалистично, ако може да се предвиди, да се удължи срокът за възможност на разходване на тези средства до края на годината, за да не се налага отново да обсъждаме темата и да предвиждаме подобно удължаване до до година. И на второ място, макар мярката да не засяга моята страна, разбирам от някои колеги, че ще им трябват повече средства, ако средствата са на лице. Разбира се, ако всичко това се случва съгласно правило, приспазване на правилата за държавната помощ, мисля, че тази гъвкавост е допустима. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има колегата Амаро. Mr. Amaro, you can press the speaker. Please press... Господин Амаро, моля да си включите микрофона. Okay, thank you, Norbert. Uh, dear chairman, dear Благодаря, Норберт. Уважаеми колеги, всички тези усилия на Европейската комисия, разбира се, са много положителни, но в този случай те са положителни само в държавите членки, където са налице подобни неразходвани средства. Какво да кажем на всички тези мерки, които въвеждат някаква гъвкавост по втори стълб, при положение, че страни като моята страна, например, и други разполагат с много ограничен капацитет е, за предоставяне на подобна гъвкавост. Така че не е достатъчно само да се предвиди уравняване на административно равнище и да се предвижда разходване с появяване на повече гъвкавост. Това не е справедливо и не е правилната реакция. Предвид недостигът на бюджетни средства, само ще засилим дисбалансите при производството и по този начин ще въведем неравенство при възстановяването. Ако Европейската комисия не може да намери парите в собствената си хазна, трябва да допусне повече гъвкавост по правилата на всички структурни фондове, а не само в рамките на фондовете по политиката за сближаване. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И последна думата има Даниел Буда. Да, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Благодаря ви, скъпи колеги. Уважаеми господин директор, сигурно сте забелязали, че всички искат средствата тавана да се увеличи от 1 на 2%. Мога да ви кажа, че това искане отговаря на потребностите на място. Така че моля Европейската комисия да вземе предвид това искане, в което сме почти всички единодушни, т.е. да се увеличи тавана от 1 на 2%. Говорим се пак за средства, които са предоставени на държавите членки и трябва да им се остави гъвкавостта да използват тези средства там, където има нужда от тях. Мога да ви кажа, че 5000 евро не е прекалено висока сума за повечето стопанства. Господин генерален директор. Бих искал да ми отговорите съвсем конкретно. Защо точно Европейската комисия реши да отдели 80 милиона евро за селското стопанство при положение, че 2,3 милиарда евро бяха отделени за подкрепа на други отрасли на економиката на Европейския съюз. Разбира се, че ни трябват средства за здравеопазването. Всички си даваме сметка колко е сложно положението в момента. Но все пак аз не разбирам подхода на Европейската комисия, а именно фактът, че на, на селското стопанство се оказва забравеното сираче в европейската економика и че му се хвърлят само останалите трохички. Трябва да отбележим, сърското стопанство е засегнато не само от кризата от COVID-19, но също така и от много тежка суша. Така че, може ли да ми обясните отново защо не може да се задейства кризисния резерв. Не знам точно какво очаквате да се случи, за да се активира този резерв. Госпожа Фондер Лайен наскоро каза, че и по Втората световна война не сме се оказвали в толкова тежко економическо положение. Така че какво чакваме точно? Председателят прекъсва господин Буда. Приключих. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И така, Приключихме с този тур от въпроси и отговори и отново давам думата на господин Димутро, който ще отговори на допълнително въпроси. Моля, имате думата. Благодаря за направените изказвания, за поставените въпроси. Ще наблягна на три основни неща. Имаше въпрос за повече условия за допустимост. В предложението на комисията искахме да се осигури максимална гъвкавост на държавите членки, за да могат да отчитат ситуацията, в която се намират различните региони в страната, защото има разлики между държавите членки и регионите. Разбира се, ние няма да дадем празен чек на държавите членки, без да изискваме определен контрол. Ние ще направим оценка кога ще... Ние ще разгледаме модифицираните програми, ще видим кои са секторите, които са подбрани, но ние искаме да се осложнява процедурата Ние искаме средствата бързо да достигнат до бенефициентите. Държавите членки, заинтересованите страни ще бъдат консултирани, ще бъде е, взето решение, кои са допустимите е, молби. Това ще се направи и от страна на комисията. Що се отнася капацитета за мобилизиране на допълнителни ресурси. Аз вече казах, че тази мярка е в допълнение към други инициативи, предприяти от комисията. Ние мобилизирахме около 8 милиона за пазарите, 80 милиона, извинете. Но искаме максимално бързо да се осигури ликвидност на селските стопани, допълнителна гъвкавост за трансфер на средства от един стълб в друг, мобилизиране на повече средства по финансовите инструменти. Така че ние сме направили максималното в рамките на наличния бюджет, като се има предвид, че следващият бюджет още не е договорен. Относно сумите, Знаете, че когато направи предложението, комисията искаше да види колко средства все още не са изразходвани и могат да се мобилизират. Държавите членки подадоха тази информация. Ние направихме разчети, за да се уверим, че тези суми са реалистични. Тези суми се подават от администрациите на държавите членки и се променят ежедневно. Затова се налага да се обърнем отново към държавите членки, да поискаме разяснения. Максималното, което можем да мобилизираме по програмите, ще ви бъде съобщено и да видим също колко средства могат да изразходват държавите членки в рамките на тавана от 1%. Ние ще ви предоставим информация след тази дискусия и ще намерите много повече отговори, може би на някои от въпросите, които не съм отговорил точно тук. Ние сме готови да работим с вас и да предоставим допълнителна информация при обсъждането на инициативата. Ще спра до тук. Благодаря ви много. Разчитаме на вашата подкрепа за бързо разглеждане на това предложение. Благодаря ви. Благодаря ви. Има още един въпрос към вас. Ще я позволя да се зададе този въпрос за още една минута от колегата Пито. Бито. Да, аз бях предвиден да се изкаже решенията, които обсъждаме, не са идеалните, защото отслабваме допълнително втория стълб и, и това не отговаря на логиката за осигуряване на храни и по устойчив начин. Прехвърлянето на средства от втория стълб като се има предвид и исторически ниските преки плащания, води до това да се санкционират унези, които имат най-добри постижения. Това ли е единственото решение? Какви други възможности са обсъждани от комисията? Ние сме настоявали за използване на кризисният резерв, Защо не се осигуряват средства по този кризисен фонд? Както за по-големите, така и за по-малките с костопански субекти. Трябва да се подкрепи селското стопанство тогава, когато изпитва най-голяма нужда по време на криза. Ако не го направим сега, кога? Благодаря ви много. Може би господин Димиту може да отговори набързо на поставения въпрос. Аз не знам дали точно разбрах въпроса ви, тъй като имаше не много добра връзка. Вие питате защо не мобилизираме кризисния резерв. Аз вече казах, след консултации с държавите членки получихме много малко съгласие от малко на брой държави за мобилизиране на кризисният резерв, тъй като ще се намалят преките плащания и средствата ще отидат в кризисния резерв, така че не може да се мобилизира този резерв. Не знае дали това беше въпросът ви по същество. Да, да, това беше въпросът. Добре сте разбрали. Благодаря ви много. И така приключихме с трета точка от дневния ред и незабавно минаваме към точка четвърта от дневния ред еквивалентност на извършените в Украина полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украина. Отново разглеж... получихме предложение от страна на Европейската комисия. Това е по-скоро предложение от техническо естество и вече го обсъдихме на заседанието на координаторите на 4 май и обсъдихме възможността да се приложи ускорената процедура. Комисията по външна търговия се отказва от възможността да излезе със становище по това предложение и сега Европейската комисия ще ни представи това предложение след което ще има възможност за размяна на мнения. От е, името на комисията, отговорната регионална дирекция госпожа Санте и госпожа Дороте Андре ще се включи с видеовръзка. Така ли? Или сте тук? А не, тук сте присъствате чудесно, имате думата. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Това предложение се отнася до решение за еквивалентност съгласно решението на съвета от 2003 година. Има възможност да се предостави еквивалентност на държави извън Европейския съюз – когато инспекциите по места отговарят на законодателството на Съюза. Украина внесе в комисията молба да бъде призната еквивалентността на семената от зърнени култури. Ние направихме преглед на законодателството на Украина след като бяха внесени някои изменения в законодателството в съответствие с изискванията на Съюза, ние изпратихме наши аудитори в Украина, които направиха инспекция на производството на семена, както и на полските инспекции и установиха, че отговарят на изискванията на Съюза. Условията за признаването на еквивалентността на семената от зърнени култури се подкрепя от производителите на семена в Европейския съюз, които възнамеряват да инвестират в Украина, което може да допринесе до непрекъсната достъп до семена за селското стопанство в Европейския съюз, както и ще благоприятства производството в Украина и в Европейския съюз. Признаването на еквивалентността за Украина е важно за сектора на производството на семена. Съгласно изискванията на Съюза, това ще стимулира развитието на този сектор на производство на семената. И благодаря ви, че разглеждате това наше предложение. Благодаря ви. И така пристъпваме към координаторите. Ако искате, можете да вземете думата. Господин Долфман, виждам, че не искате думата. Колегата Декастро. Äh, please. Solo per confermare che dall'analisi presentata dalla Commissione, ma anche Благодаря за анализа, който чухме от страна на комисията. Запознали сме се с мнението на асоциациите и сме за това да бъде подкрепена молбата на Украина. Благодаря ви. Колегата Мюлер вече е напусна конференцията, така че давам думата на колегата Давид от Renew. Uh, uh, uh, Поради лошо качество на звука не може да се осигури превод. Uh, the, the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 uh, inspectors were not allowed to see uh, the actual practice. Okay, thank you. Thank you very much. As next... Благодаря ви. Колегата Вайс ще вземе думата от името на зелените. Не. Не, отказвате се. Добре. В такъв случай давам думата на колегата Кучмюк. Колег Kuczmiuk. Колега Kuczmiuk. Благодаря, господин председател. А, аз съм съгласен с казаното до тук. Украния е страна която иска да участва в общия пазар. Ние сме съгласни да има квота за съскостопански продукти, въпреки че съзнаваме, това може да има отражение върху общия пазар. Аз съм от държава, която е съседна на Украина. Запознат съм с продуктите, например зърнените култури. Доста често стигат само до полския пазар, а не до останалия пазар на Европейския съюз, което влияе на, на цената на полския пазар. Трябва да имате предвид това в преговорите по предложението за Украина. Отваряме пазара на Европейския съюз, за да подпомогнем производителите в Украина. Но често не се оказва точно така. Европейската комисия трябва да наложи условия. Колега. Благодаря ви, колегата Фаниген. Иска ли думата? Yeah, please. Yeah, please. Yes, yeah, I'm, I'm happy enough. Нямам какво да кажа, може да продължите. Yeah. Ann Сандо. Ан Сандо има думата. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Това предложение ще даде нови възможности на европейските предприятия, които ще могат да внасят семена от зърни, растения, внесени от Украина, но някои производители на семена се обърнаха към мене, за да споделят своята тревога. Става дума за производители на семена от царевица. Lost you. Загубихме. Чувате ли ме отново? Просто исках да ви предам тревогата на някои производители на семена и по-специално на царевица. Крайна сметка направен е само един одит на място и е направен преглед на системата за контрол в Украина, но не е направено да задълбочен анализ за економическите последици предвид ниският цена на труда в Украина, това може да доведе до неравновесие в този сектор в Европейския съюз. Again, yeah. Така че въпросът ми е следният. Комисията смята ли и направила ли оценка на въздействието в тази област и ако не, то не е ли уместно да се извърши такава? Благодаря. Господин Савидо. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепа предложението за еквивалентност на семена из произведени в а, Украина. В крайна сметка, може би това трябваше вече да бъде въведено, защото а, бе направено изследване преди година, но както казват на испански, по-добре късно, отколкото никога. А, по този начин ще има много предимства за сектора, включително и за животновътството и ще помогнем и на тези, които искат да инвестират в Украина. Така че благодаря ви за предложението, господин председател. Колегата Агилар. Благодаря, господин председател. Благодаря за това предложение. Искам да задам два въпроса на госпожа Андре. Колегата Тойдо го каза, защо, защо толкова, трябваше толкова време, за да се стигне до признаването на системата. Това можеше да стане много по-рано. Това има ли нещо общо с вноса в Украина? И второ, как, какви, как, какво, кой, ще, кой крайна сметка ще има най-много ем, предимство от това? Дали ще спечелят европейските предприятия или украинските предприятия? Госпожа Агилера. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да подкрепа предложението. Мисля, че то е много важно. Мисля, че има достатъчно гаранции за еквивалентност. Спомняте, че преди две години бе направено изследването така че аз смятам, че не трябва да имаме резерви към предложението. Това може да, да, да бъде е, много благоприятно за европейските е, производители, но както казаха колегите, това можеше да стане доста по-рано. Колегата Гюренс. Благодаря, господин е, председател. Не съмнявам се дали наистина е необходимо да вземем решение в този, тази област, в този сектор. Първо, от гледна точка на конкуренцията и на конкурентоспособността. Не съм убеден, че няма да има изкривяване на конкуренцията е, и по по-специално забраната на пестициди е, в Европейския съюз, е, пестициди, които са разрешени за употреба в Украина. Нека не забравяме и, че цените на пестицидите са много различни. У нас те струват скъпо в Украина много по-малко. И е, още веднъж искам да попитам, кои са европейските производители, които настояват за подобно признаване, за подобна еквивалентност. Дали са производители, които имат свои предприятия или филиали в Украина и в такъв случай те наистина имат интерес от това но от друга, от друга страна има достатъчно е, семена и е, на, на склад и резерви в Европа, които не са изразходвани, така че за какво е необходимо подобно решение. И същевременно ми се струва, че трябва да се извърши и оценка на въздействието. Колегата Десаров. Благодаря, господин председател. Споделям тревогите на Шарли, на Ан Сандър. Мисля, че производителите на царевица, европейските производители на царевица съвсем не са спокойни, те изразяват много тревога и чуда се защо в период на криза може, можем и трябва да, да разговаряме по подобни теми. В момента имаме много други проблеми. Трябва да приложим и стратегията от е, полето до трапезата, зеления курс. Сега, разбирам, че някои са били в Украина, за да проверят нещата на място, но като че ли нещата не са чак толкова ясно. Шарл тук що спомена, че някои пестициди са забранени за употреба в Европа а не са забранени в Украина, така че ми се струва доста неуместно да е, да приемеме подобно предложение. От, от една страна имаме е, прекалено много семена на склад, от друга страна ще дадеме решение за еквивалентно с трета страна. Не виждам защо. Колегата Торле. Е, мерси, президент. Ben, je vais un petit peu reprendre. Благодаря ви, господин председател. Ще се присъединя към казаното от Жереми, Ан и Шарл. Някои от секторите, в които нещата се случваха, които вървяха добре, преди кризата, вече не са в толкова добро състояние. Никой не е ясно как ще се отрази кризата в дългосрочен и средносрочен план на родовите сектори някъде се натрупват запасите, на друга да намаляват. Ето защо смятам, че днес е по-важното дори е от всякога да се прави оценка на въздействие преди да се правят подобни предложения. Разбирам, че има европейски производители, които биха искали да произвеждат семената си в Украина, но ако едновременно с това ще тези производители не могат да продадат запасите си на пазар на Европейския съюз, се питам въобще докъде ще ни докарат това предложение. Така че, моля ви, моля ви, направете оценка на въздействието. Благодаря ви и колегата Шойдова поиска да се изкаже. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да изкажа подкрепата си за този регламент. Смятам, че основният Основната му цел е да се гарантира по-високо качество на семената в Украина. Така че преди всичко става въпрос за подобряване на качеството, а не толкова за износ на семената на зелени култури към Европейския съюз. Преди всичко това са мерки за гарантиране на качеството и безопасността, което е положително. Бих искал също така да подчертая, че официалната позиция на чешкото правителство е положителна. Казвам го, защото колегата Иван Давид изказа по-различна позиция, която е по-скоро субективна. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Колегата Фланеган поиска думата. Hello, yeah. Look, we cannot hear you. Look, не те чуваме. So, maybe we can try again. Yep. Look, опитайте отново. Може би сега ще се получи. Да, сега ви чуваме. Uh, It, this uh, just shows the benefits of uh, dosing. Поради лошото качество на връзката не може да се осигури превод. Look, we have, you have a very bad connection. Um, Председателят, е, Люк, връзката ви е много лоша и не можахме да ви разберем. Ако искате, опитайте отново. Okay. Okay, no. Не, за съжаление, връзката беше прекалено лоша. Ами при това положение, може би ще се опитаме по-късно отново да се свържим с Хони Фланеган. Между но ще помоля госпожа Андре да отговори на зададените и въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на депутатите за многобройните въпроси и коментари. Ще се опитам да им отговоря един по един. Първо, условията за производство и проверките в Украина трябва да спазва законодателните разпоредби за отглеждането на на култури за семена в Европейския съюз. По въпроса за пестицидите и остатъчните стойности при влизането на територията на Европейския съюз ще се прилага, разбира се, законодателството по отношение на пестицидите. А по въпроса Същото въжи и за законодателството по отношение на ГМО. Т.е. ако ГМО, съответните ГМО култури не са разрешени в Европейския съюз, няма как да се изнасят и семена произведени с ГМО култури от Украина. Също така всички фитосанитарни изисквания се прилагат независимо от тази еквивалентност, т.е. фитосанитарните проверки ще се провеждат за тези семена, както за всеки други селкостопански продукт, внесен от трета страни. А по въпроса за аудита на място, проверих с колегите и отговорът им беше, че са успели да проведат надлежен аудит в Украина. Защо не беше направена оценка на въздействието? Ами защото става дума за техническа мярка за прилагане на вече съществуващо законодателство. Даните вече са на лице в законодателната ни рамка, така че не става въпрос за ново законодателно предложение, а за изменение вече съществуващ законодателен акт, т.е. само за добавяне на още една трета страна към списъка и затова решихме, че няма нужда от оценка на въздействието. Кои производители подкрепят тази мерки? На първо място Европейската асоциация за производителите на семена Еросиц. Копа Кожека също подкрепи това предложение. Списъкът е много дълъг, има и мултинационални компании, както и по-малки дружества. Имам френски, като Майседур, Алимайгран, Еражете, Байер, КБС, Пайонир. Сред немските компании има и много малки е, дружества. Тоест, много е голям броят на европейските дружества, които са инвестирали в Украина. Защо? Защото това ще даде възможност да подкрепим и е, разработването на пазара там и също така възможността да се произвеждат семена при други е, климатични обстоятелства. Дали това ще облагодетства в по-голяма степен европейските дружества или украинските дружества, Ами, по принцип би трябвало да облагодетелства най-вече европейските дружества, които произвеждат в а, Украина и може би по-късно ще облагодетелства и, европе... и украински дружества, които произвеждат с цел към Европейския съюз, но идеята е да се подкрепят основно европейските производители. Както вече беше обявено, при обявена стратегията от а, фермата до е, чинията, от фермата до трапезата, извинете, семената се вписват в е, Зеления пакт, като целта е селското стопанство и в съседните страни да стане възможно най-екологосъобразно и устойчиво за бъдеще. Надявам се да отговорих на въпросите ви. Благодаря ви. И аз най-сърдечно ви благодаря. Виждам, че има и допълващи въпроси. Отново ще се опитаме да се свържем с колегата Фланаган. Look. Yeah. Yeah. Please. Mm. Yeah. Now, please. Yep. Look. Ами последният пръщопръщият ми вече сподели всички мои безпокойства, така че това е чудесно. В такъв случай Амаро го има думата. Сповядайте. Okay. There is no camera. That's okay. There is no camera. Не ви виждаме. Now we have lost you. Сега съвсем ви загубихме. Here? You can hear me? Yeah, yeah, you, you can do it without camera. Please go ahead. Чувате ли ме? Да, можете да превеждате и без камера. Без да се без камерата, заповядайте. It's only, only a few words. Yeah, please, in, in, in theory, I see no constraints, constraints in the proposal. But my question is, is, is the moment? The Commission uh, says uh, we must uh, guarantee the security of... Uh... Социално не виждам проблем с предложението. Към момента Европейската комисия казва, че може да се гарантира, но към момента това, което виждам, не е защита на европейските, европейският пазар. Тоест не виждам връзка между това, което се произвежда в един край на веригата и се предлага в другия край на веригата. крайна сметка подкрепям идеята на колегата, най вече на колегите Шойдо и Ан Сандър. На теория няма проблеми, няма ограничения, но дали сега е подходящият момент? Това е въпроса ми. Благодаря ви. Okay. Thank you very much. И аз ви благодаря. Госпожо Андрей, може би можете да отговорите нещо. Ой, Je, je sais pas, je... Ами, не знам какво да ви кажа, честно казано. Дали е подходящия момент? А между другото, забравих да пропуснах да отговоря на един от въпросите, на един от чуем в Европейския парламент. Защо толкова време от не? Ами може да се попитаме и защо чак сега? Защото молбата на Украина беше внесена преди няколко години и аудитът се проведе преди преговорите с Украина в рамките на споразумението асоцииране доведе до, до удовлетворяващи за нас условия, които да направят възможно и предложението за еквивалентността. Сега, факт е, че положението се появи точно в този момент в контекста на кризата с COVID-19, което честно казано, е лош късмет за всяко предложение. Тоест, лош късмет е за което е предложение да бъде направено точно в момента. Но мога да ви кажа, че от техническа гледна точка Украина отговаря на изискванията за еквивалентност, като условията за вноса ще бъдат също толкова строги, колкото и изискванията за производство на семена в Европейския съюз има искания от името на страна на европейски производители. Комисарят получи голям брой имейли от Еросид и от Копа Кожека, но и от държавите членки, тъй като редица държави членки, производители на царевица в частност, проявяват много голям интерес към възможността да произвеждат в Украина, вероятно за да могат да имат достъп до семена през друг период на годината и произведени при други климатични условия. Така че да, може би по изложението е в момент, в който други неща ни занимават, а не производството на царевица и еквивалентността с Украина, но въпреки това условията за включване на страната към списъка на страните, за които има еквивалентност, този списък има около 15 държави, тези условия са изпълнени и от тази гледна точка, от правна и техническа гледна точка, можем само да кажем, че условията са спазени. Дали е подходящи момент или не и кой ще бъде погодетелстван, ами от всичко, което чухме до момента, най-вероятно на европейските дружества, които са инвестирали. И тук ще отбележа само, че 350 милиона евро са инвестирани в производството на семена в Украина. Само това мога да ви кажа на този етап. Надявам се, че предложението ще получи подкрепата ви. Много ви благодаря, госпожо Андре. Благодаря също така и на всички колеги. Ще обсъдим отново предложението на заседанието на координаторите на седмица и ще решим как ще действаме тук нататък. И така стигаме до пета точка от дневния ред и ще премина на английски, тъй като ще трябва да прочета. Става въпрос за представяне на доклада относно командировката на Комисията по земеделие и развитие на същите райони в Испания. Провела се между 24 и 26 февруари 2020 година. Знаете, колеги, че имахме посещение в региона Екстремадура в Испания, организирано беше това посещение с подкрепата на колегата ни Клара Агилера, Получихме конструктивна информация от други членове от Испания, които участват в работата на нашата комисия. Срещнахме се с представители на Регионалното министерство на селското стопанство, което беше наш домакин. В делегацията участвах аз, Хербер Дорфман, Богович, Буда, колегата Декастро, Олекас, Вресионва, Бенжумея и колегата Клара Агилера. Регионът Екстремадура е един от най-богатите в Испания и най-слабо населените. Там се развива системата Дехеза, която обхваща 25% от общата територия, където е съсредоточено 90% от производството на месо. Запознахме се с уникалният многофункционален пейзаж, който допринася за поддържане на равнището на населението в този регион. Запознахме се с различни аспекти на производството в региона. Особено внимание беше обърнато на прилагането на стратегията от фермата до трапезата. Делегацията ни беше придружавана от госпожа Бегония Гарсия Бернал, регионален министр по селското стопанство. Срещнахме се с президента на регионалното правителство на Екстрамадура, с председателя на Асамблеята на Екстрамадура, с председателя на Комисията по селско стопанство в Асамблеята на Екстрамадура. Срещнахме се с НПО, с представители на фермерите. Също посетихме доста обекти. Мисията по имейл ви беше изпратен детайлен доклад, изготвен от секретарията. Искам да използвам тази възможност, за да благодаря на госпожа Агилера за оказаната подкрепа от нейна страна и за много интересната програма. Сега давам думата на Клара Агилера. Отново благодаря, Клара. Имаш думата. Sí? Clara? Yeah. Now, now, now, yeah, yeah, please. Да, сега ви виждаме и чуваме. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за представенето на мисията. Искам да благодаря на всички, които взеха участие в мисията, начало с нашия председател. Искам да благодаря на всички политически групи, на колегите от Испания, от другите политически групи, които участваха, други оказаха съдействие на посещението в Екстрамадура. Искам да благодаря на всички наши домакини в Екстрамадура. Благодаря на всички. Тази мисия ни позволи да се запознаем с действителността в Екстрамадура. Там се развива селското стопанство и тя е регион изключително важен. Особено внимание се обръща на решенията, които се вземат в областта на развитието на селското стопанство. Искам да благодаря и на секретарията на Комисията по селско стопанство, на онези, които участваха, които ни оказаха съдействие по време на цялата мисия, която мина много добре. Всичко беше много добре организирано от страна на секретарията на Комисията по селско стопанство, така че постигнахме целите, които бяхме заложили да се запознаем с един европейски, испански регион, да се запознаем с мнението на администрацията, с производствените сектори, да се запознаем с техните искания, с развитието им. Благодаря отново на всички за участието, на всички колеги от Испания, които оказаха съдействие под една или друга форма. Благодаря на всички също преводачи, които ни придружаваха. И най-вече благодаря на секретарията и на председателя Линца, който ръководеше мисията което придаде особена тежест на това посещение и на работата, която извършваме. Много добър е доклада, който беше представен от секретарията и отговаря на това, което беше свършено по време на мисията. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Още веднъж колега Гилера, още веднъж ще потвърдя и народния си език, че беше отлично посещението ни и много научихме по време на него. Колегата Дохма също поиска думата. Искам да благодаря на колегите от Испания. Много интересно беше да се запознаем с реалностите в областта на развитието на селското стопанство в този регион – мисля, че беше за всички нас и най-вече за мен. Благодаря много. Благодаря ви, колегата Декаско, който също беше с нас, поиска думата. Си, грация, президенте, соло пер... Благодаря, господин председател. Аз искам да се е, присъединя към онези, които изразиха благодарност. Да благодаря най-вече на Клара Агилар, за, Агилера за тази мисия. Благодаря на секретарията за отличната им работа. Благодаря на представителите на Екстра Мадура. Това беше много полезна мисия. Надявам се, че ще имаме възможност да провеждаме и други мисии, въпреки трагичната пандемия. Благодаря ви. Отменихме две изменения заради пандемията от COVID-19 и Даниел Буда, който участваше в посещението, поиска думата. Заповядайте, Дания. <clears throat> Da, foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori și eu... Съвсем накратко, господин председателю, аз искам също да благодаря на колегите, на всички, които взеха участие в е, организирането на това посещение. Що се отнася до сътрудничеството ни по време на тази мисия, мисля, че това създава една добра практика, която може да се прилага в целия Европейски съюз. Ние видяхме колко добре работят асоциациите на селските стопани. Благодаря ви, мисията беше много полезна. Благодаря ви. Никой друг не е поискал думата, така че още веднъж бих искал да благодаря на всички участвали в организацията на посещението, които бяха вече споменати еднократно и аз се надявам за бъдеще да имаме подобни пътувания, които да са толкова добре организирани, които ще ни дадат възможност да видим толкова много и да ни допринесат за работата ни тук. И така стигаме до точка 6 от дневния ред, точка разни. Някой иска ли да постави някакъв, някакъв въпрос по точка разни? Виждам, колег, че колегата Куцмиок иска дума да заповядайте. Panie przewodniczący, jeżeli można. Czy... Господин председателю, чувате ли ме добре? Виждате ли ме? Господин председателю, Господин председателю, бих искал Искам да кажа нещо във връзка с това, което коментирахме днес. Има разнообразни формули това, което се предлага днес, се води до известно притеснение. Не знаем дали е предвидена пряка среща с комисията, дали ще може да се организира подобна среща с комисаря, за да видим каква да бъде тази, как ще се прилагат тези две стратегии. Благодаря ви. Ще ви осъдомя, че, се, че предвиждано на 26 юни заседание с комисаря, който отговаря за публичното разнообразие, с комисаря Кирия Кидис и с замехи председателят Тимерманс. С тях се срещнахме малко преди да бъде представено стратегията за биологичното разнообразие. След това ще решим кога отново искаме да ги поканим. Бих искал също така да ви осведомя, че още не сме е, уточнили напълно разпределението на правокомпетентността, както по, по отношение на стратегията за биологично разнообразие, така и по отношение на стратегията от полето до трапезата. Колегата Кристен съм поиска думата. Колег Крис... Кристенсен? Колега Кристенсен? Are you there? Yes, uh, thank you. Can you hear me? We can hear you, but we cannot see you. Чувате ли ме? Чувам, видно ви виждам. Сега ви виждаме. Okay, thank you. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате думата. Днес е много важен ден – защото имаме стратегията от фермата до трапезата, стратегията за биоразнообразието. И, и аз съм изненадан, че не участвахме в популяризирането на тези две стратегии, които бяха представени днес. Защото те създават възможности за милиони селски стопани. Това е единственото, за което съжалявам в този важен ден. ден. Благодаря ви. Много ви благодаря. Никой друг не е поискал да, да вземе думата. Трябва да кажа, че и аз бях много изненадан от това, че ми, комисарят отговаряше за стопанство не присъстваше на представянето и вече споделих това и в социалните мрежи. С а, това стигна точка 7 от а, дневния ред. Следващото заседание ще се проведе едната седмица на 26 май от 10 до 12 часа и отново ще имаме възможността да разговаряме с генерален директор Бучар от генерална дирекция Агри и ще обсъдим заедно с него всички въпроси, които ни вълнуват и вероятно ще можем да обмислим и допълнителни мерки за борба с кризата. Но разбира се, вие може да изберете какви теми да повдигнете и предвидени са също така и гласуване на нови мерки през едните няколко седмици. С това приключваме днешното заседание. Благодаря ви за присъствието и за участието ви дистанционно и ще се видим най-късно едната седмица на 26 май. Желая ви приятна вечера и още веднъж Държа да ви припомня, че започва тристранните преговори за междинните разпоредби. Знаете, че започнахме процедурата за цел постигане на резултати възможно най-бързо. Отново ви желая приятна вечер и благодаря на всички за участие в днешното заседание.